Ladies and gentlemen. Дами и господа, започваме заседанието на подкомисията по правата на човека. Приемане на дневния ред. Ако няма забележки, дневния ред се приема. Се приема. Що се отнася до графика, ще, ще трябва да ме изтърпите до а, съобщенията на председателя и след това ще тръгна. Госпожа Лох Билер иска да се извини за това, че не може да присъства неотложни ангажименти не й позволява да бъде в Брюксел. Сега, одобрение на протокола от заседанието от 17 и 18 септември. Ако няма забележки, протокола се счита за прият. Трета точка. Избор на втори заместник председател на подкомисията. Както може би знаете, госпожа Агнес Лебрън, доскоро заместник председател, подаде оставка. Секретарият, секретариатът е информиран от групата на ЕНП че е подадена кандидатурата на Жан Руата като заместник на госпожа Лебрън. Има ли други кандидатури? Няма. Предлагам ви да изберем господин Руата с ръкопляскане. Поздравление, господин Руата. Искам да го поканя да вземе своето място на трибуната. Съобщение на председателя. Те са доста. На първо място решението за присъждане на наградата Сахаров. Двама ирански активисти, Насрин Сотоде, адвокат и Джафар Панахи, са съвместните лауреати на годишната награда Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта след решението на председателския съвет от 26 октомври. Не мога да не се съглася с е, казаното от председателя Шулц при обявяването на наградата. Цитирам, присъждането на наградата Сахаров за свобода на мисълта на двамата ирански юристи е израз на солидарност и признание за един мъж и една жена, които не са се подали на страха и заплахите и решиха да поставят съдбата на своята страна на първо място. Надявам се, че те ще могат да получат лично своята награда в, през декември. Що се отнася до двамата лауреати, след призива на ОНЕ, ние се, се тревожим от съдбата на двамата лауреати и призоваваме за незабавното им освобождаване и за спазване на основната конкретните им свободи от страна на иранските власти, по-конкретно на правото им на изразяване. Искам да ви напомня, че госпожа Сутодет е в лошо здравословно състояние, след като започна гладна стачка на 17 октомври. Също така следва да отбележим, че делегацията на НП в Иран трябваше да бъде отменена, тъй като депутатите поискаха да посетят и да поканят двамата лауреати да присъстват лично на церемонията по връчването на наградата в Страсбург. Друг кандидат беше Друг кандидат за наградата беше представител на Руанда. Наскоро той беше осъден на 8 години лишаване от свобода поради и по обвинение за тероризъм и това в дело, което не съответства на международните норми. Призоваваме съответните власти в Руанда да осигурят възможността за обжалване. По отношение на неотложните въпроси в Страсбург, на последните две сесии в Страсбург през октомври месец приехме следните неотложни точки. Ситуацията с правата на човека в Обединените арабски емирства. Депутатите призоваха властите да прекратят преследването на правозащитниците и да освободят безусловно 64-мата задържани. Също така призовават за безпристрастни разследвания на действията предприяти срещу а, различни блогъри. Дискриминацията срещу християните в Пакистан, по-конкретно Малала и Юсаралф. Отчитайки влушаващата се тенденция за насилие срещу момичета и жени, които получават заплахи от талибаните, Европейският парламент осъжда нападките срещу тази жена, която, също момиче, което се изказа в полза на правото на образование на момичетата. Ситуацията в Камбоджа. Резолюцията осъжда присъдата срещу опозиционните лидери и правозащитниците и призовава за безусловното им и незабавно освобождаване. Също така призовава за преразглеждане на концесиите за обработване на земята и мораториум на принудителните изваждания. В Страсбург обсъдихме и гласувахме изборите в Беларус. Европейският парламент прие резолюция за изборите в Беларус, в която изразява съжаление, че за пореден път провеждането на парламентарни избори в Беларус не съответства на поети ангажименти в рамките на ОСЕ. Следователно, избраният парламент не, не притежава демократична легитимност. Среща с съпругите на беларуските на беларуски е, политически затворници ще, тази среща ще се проведе в Европейския парламент на 7 ноември в 2 часа след обяд. Срещата е организирана от нашата подкомисия и делегацията за връзки с Беларус. Изборите в Грузия. Европейският парламент прие резолюция за изборите в Грузия, в която поздравява страната за първото демократично прехвърляне на властта от едно демократично избрано правителство на друго. Депутатите изразиха надеждата, че новоизбрани президент ще продължи по пътя на европейските ценности. Въпросите, спешните въпроси, на които трябва да обърне внимание правителството, е са свързани с отбелязаните от ОСЕ слабости в провеждането на избори. Също така въпроси свързани с финансиране на политическите партии, свободата на медиите, обвинения в изтезания и други. Що се отнася до случая Магницки, парламентът прие препоръки относно необходимите разследвания срещу тези, които носят отговорност за смъртта на Магницки. of his mother and his widow and asking for other measures to be taken, including Призоваваме да бъдат предприяти мерки, в това число забрана за пътувания и замразяване на активи на тези длъжностни лица, както и техните семейства в Европейския съюз. Също така препоръчваме съветът да призове Русия да проведе независимо, независимо разследване и да осигури справедлив е, съд е, за онези, които носят отговорност. Повдигат се въпрос, свързани с, е, с корупцията. Също така се призовава съвета да продължи да работи с руските власти на двустранна основа. В подобен контекст има нови случаи на репресии в Русия – започнаха наказателни дела срещу опозиционни активисти. Господин Оралцев, той, той е обвинен в организирането на е, бунтове и размирици. Това може да доведе до лишаване на е, свобода от 12 години. Също така имаше случай на отвличане в Киев след посещение в Комисията за беженците на ООН, където е, е поискал политическо убежище. Той е арестуван, обвинен в е, подбудителство е, към размирици. В Страсбург на 26 октомври Госпожа Лох Билер участва в видеоконференция с виетнамската делегация, която участва в диалога по правата на човека в Бон. Виетнам съобщи, че иска да кандидатства за членство в съвета по правата на човека на ООН и следователно се очаква да поеме доброволни ангажименти в областта на правата на човека във връзка с тази кандидатура. Участието на Европейския парламент в мисията за наблюдение на изборите в Украина през октомври според предварителните констатации на ОСЕ, парламентарните избори на 28 октомври могат се характеризират с липсата на условия за равнопоставеност, по-конкретно злоупотреба с административни възможности, отсъствие на прозрачност в финансирането на партиите и липса на балансирано медийно отраз... отрази и липсва на, на безпристрастно медийно отразяване. Ще бъде съставен доклад с участието на Европейския парламент. Наш, делегацията се ръководеше от господин Ковал. Трябва да, следи, да следим и последиците, които тези избори ще имат за институциите, по-конкретно омбудсмана. Това ще има последици за взаимоотношенията между Украина и Европейския съюз. Делегацията на Европейския парламент в Китай. По време на тюркуазената седмица госпожа Лох Билер участва в делегацията на работната група на Европейския парламент за връзки с Китай групата посети Пекин и Чон Куинг. Lastly, Parliament... И накрая посещението на Комисията по външни отношения и правата на човека. Посещението на делегацията беше съкратена поради урагана Санди, който до Резултатът е, че повечето срещи бяха отменени и депутатите останаха в хотела си. В по-късно делегацията ще докладва за резултатите. Благодаря ви за вниманието и сега давам думата на господин Гжип. Much, Благодаря много, господин Кукан. Вие положихте много добро начало на днешната ни работа. Ще продължа да говоря на полски. E, przechodzimy do punktu. И сега да преминем към точка 5 от дневния ред. Годишен доклад за 2011 година относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз тази връзка. Комисията публикува този документ и комисията започна да представя доклада за напредъците. Кандидуjących w odniesieniu do в тези доклади комисията отразява напредъка, направен от държавите кандидатки от гледна точка на изпълнението на необходимите критерии. Тези доклади за напредъка включват следните страни Черна гора, Сърбия, Босния и Херцеговина, Албания. Също така има доклад за наблюдение на Харватия като страна в процес на присъединяване. Също така комисията публикува доклад за споразумение за стабилизация с Косово. Много от копенхагенските критерии, разбира се, са политически критерии и те изискват от държавите кандидатки да постигнат стабилни демократични институции, да гарантират спазването на принципите на правата държава, зачитането на човешките права и защита на правата на малцинствата. За това върховенството на закона и спазването на човешките права са от ключово значение за държавите кандидатки са важна част от стратегията по разширяването на Европейския съюз. jako pewnego głównego aspektu zainteresowania, jeżeli chodzi o politykę rozszerzenia. Комисията казва, че върховенството на закона е от ключово значение в стратегията за разширяване на Европейския съюз. Днес бих искал да се спра на определени въпроси, свързани с човешките права в контекста на разширяването и на ситуацията в конкретните страни. Харватия много скоро ще се присъедини към Европейския съюз. И надявам се, че дебатът które chcą, tych państw, które Ще помогне също така и на страните, които биха искали да се присъединят към Европейския съюз, да разберат какви са изискванията и към тях. Сред нас се намира заместник генералния директор на Генерална дирекция разширяване. Той ще се изкаже малко по-късно. Заповядайте, имате 15 минути на разположение. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря също и за поканата днес да се изкажа пред вашата подкомисия за пакета, отнасящ се до разширяването и човешките права. Този доклад беше представен на 10 октомври на съвета и на другите институции. Пакетът е доста впечатляващ, както е случай всяка година. И много голям като обем. Така че, както и всяка година, комисията проведе много подробно проучване на ситуацията в държавите кандидатки и ние ги преценявахме спрямо всички критерии, свързани с членството в Европейския съюз. Най-важният критерий е този, за който и вие говорихте, а именно наборът от критерии от Копенхаген. Вие също така правилно казахте, господин председател, че извършихме анализ на ситуацията в държавите кандидатки и тази година, това, което е много важно, анализирахме и ситуацията в Косово. Извършихме оценка на осъществимостта на това тази държава да стане партньор на Европейския съюз чрез споразумение за стабилизиране и асоцииране – и също така за Харватия изготвихме много подробен доклад за наблюдение. Благодарен съм ви за възможността да говорим днес за основните въпроси, свързани с човешките права. И разбира се, удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Надявам се, че времето за това ще ни стигне. От самото начало искам да заявя, че е много важно за Европейската комисия и за моята служба да провежда сътрудничество с многи международни организации, Съвета на Европа, ОССЕ, много европейски агенции, а също така много неправителствени организации, организации на гражданското общество, както в Европа като цяло, така и в държавите кандидатки. И разбира се, за нас е изключително важно. Um, like to... За нас ще бъде много важно да структурирам своето изложение в две части. Първо, ще започна с основните изводи от докладите за тази година, които обхващат всички страни, които бяха предмет на анализ. И също така бих искал да спра по-конкретно някои страни и да изведа на пръв, на пръв план, на преден план, извинете, основните аспекти, отнасящи се от тези страни. Мисля, че може да се каже, че като цяло в повечето западно-балкански страни и Турция състояние с човешките права все още предизвиква загриженост, независимо от напредъка, който също трябва да се признае. Загрижеността най-вече пресече от факта, е, че правната уредба, институционалната рамка, необходима за защита на човешки права, независимо от бързото си развитие, положително развитие, все пак създава проблем. И основният проблем тук е прилагането на законодателството и изпълнението на съответните механизми. Тоест, проблемът не е с това, че няма законодателство, проблемът е с това дали и как то се прилага. Това очевидно означава, че държавите ще трябва да насочат значителни бюджетни средства, както и човешки ресурси, за да може да се реализира законодателството на практика. Тук говорим и за институцията на омбудсмана в различните сфери и много други институции, включително и правоприлагащи органи. Всичко това, разбира се, изисква финансиране. Ситуацията, разбира се, в различните страни е различна. Аз вече посочих това и по-късно ще говоря по-конкретно за отделните страни. Аз бих искал да изтъкна три елемента. И те са свързани с съществуващите навсякъде тенденции. Първо, свободата на словото и свободата на медиите. Второ, защита на общността ЛБГТ. И трето, защита на младсинствата. Ще започна с свободата на изразяване и свободата на медиите. Да, наистина, в повечето страни съществува плурализъм в медиите, но също така е вярно и това, че е необходимо да се гледат повече условия за пълно осигуряване на свободата на изразяването и медиите. В редица страни ситуацията предизвиква загреженост, тъй като там се наблюдава економически натиск, политическо никаква политическа намеса, само цензура, тормоз и преследване на журналисти. А дори понякога и насили срещу журналисти. Тази година съобщаваме, че Турция е един специален случай с много висок брой съдебни дела и разследвания срещу журналистите и висока степен на натиск срещу медиите. Що се отнася до свободата на медиите и на изразяването, комисията смята да проведе конференция за проследяване на резултатите през юни 2013 година. Това е последваща мярка спрямо конференцията миналата година, която проведохме заедно с Европейския парламент. Целта е да бъдат представени и организацията на гражданското общество, и медиите, и други заинтересовани страни – Европейската комисия много се радва, че продължава да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с вашата пълна комисия, особено що се отнася до организирането на втората конференция. Втората тенденция, която според мен е важна, е дискриминацията срещу лесбийките, геевете, бисексуалните и трансгендерните лица – транссексуалните, извинете. Това е характерно за целия регион. Например, в Белград наскоро беше забранен парада на хомосексуалните лица, като претекстът е бил, че това се прави по причини за сигурност. Това е само един пример за дискриминация срещу тази общност и за насърчаване на езика на омразата срещу тази общност. Третата тенденция е свързана с проблемите, с които се сблъскват националните етническите мълцинства. Това много често е тясно свързано с проблемите на бежанците и, и вътрешно разселените лица. В бивша република Югославия такива лица са милиони и необходимо е да се намерят условия за устойчиво връщане или при заселване на тези хора. Това продължава да бъде сериозно предизвикателство за по-голямата част от Западните Балкани. Едно малцинство, което особено страда от дискриминация и неподходящите жилищни условия са ромите. Много от ромите продължават да имат сериозни проблеми, свързани с достъпа им до образованието, заетостта, медицинското обслужване и жилищното настаняване – през 2011 година беше проведена, бяха проведени национални конференции на ромите, подкрепени от Европейската комисия. И Комисията смята да увеличи финансовата и техническата помощ с цел засилване на диалога. Така че това са трите аспекта, които според мен са особено важни. И може би е добре да направя няколко по-общи бележки за подхода на Европейската комисия – що се отнася до основните човешки права, но също и до принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията и престъпността. Както вие знаете от прочитането ви, от запознаването ви с пакета, вие знаете какви са политическите ни заключения и вие ще видите, че върховенството на закона е в центъра на нашата дейност и това не са само хубави думи. Това е нещо, което се стремим да реализираме на практика, за да могат държавите да напредват в своите реформи и да могат да се доближат до Европейския съюз и да станат в крайна сметка държави членки. Разбира се, това не е проблем само за държавите кандидатки. Това е нещо, което отговаря на исканията на народите в тези държави. И също така за нас този, тези въпроси са важни и от гледна точка на самия Европейски съюз, защото човешките права и върховенството на закона са много важен проблем за самия Европейски съюз. От чисто практическа гледна точка искам да спомена две неща. Първо, възприехме различен подход в контекста на постижението на правото на Европейския съюз. Става дума за дялове 23 и 24. За глави 23 и 24 ние възприехме един нов подход, особено по отношение на Черна гора. Преговорите Черна гора за членство са започнали, така че ние започнахме да прилагаме, да изпробваме новите ни подходи. Това по-специално означава, че тези две глави, 23 и 24, които се занимават с върховенството на закона, стават първи в преговорите. И това е доста сериозна промяна в сравнение с предишните разширявания, когато тези глави бяха разглеждани като най-сложни, но не се разглеждаха първи. Това е много важен нов момент. И това означава, че държавите кандидатки ще имат много повече време за да отговорят на изискванията, изложени в тези глави. Другото, което ще спомена, ще го направя, за да ви покажа, че не става дума само за думи, а за всекидневната работа на Европейската комисия е, че също така ние предвидихме конкретни форуми за обсъждане с държавите кандидатки. И тези форуми са посветени на въпросите на реалното прилагане на принципите на правовата държава. Това въжи и за Македония. Има структуриран диалог, също така с Косово по въпросите на върховенство на закона. И има структуриран диалог за правосъдието започна с Босна и Херцеговина. И също така има програма, която е разработила комисията за преговорите с Турция. Там също тези въпроси заемат важно място. Бих искал да кажа преди да премина към конкретните страни, съвсем накратко ще кажа, че очевидно когато става дума за помощта от страна на Европейския съюз за държавите кандидатки чрез предприсъединителните инструменти, че основното внимание е насочено към програмите, които позволяват на страните да променят към по-добро ситуацията с човешките права и върховенството на закона. Самите държави и кандидатки смятат, че тази помощ е изключително важна за техния напредък. Сега по отделните страни ще започна с Черна гора. За щастие вече сме започнали преговорния процес с тази държава през лятото на тази година. Заключенията в пакета са, че Черна гора продължава да подобрява сега действащата правна уредба, институционална рамка за защита на човешките права и защита на младсинствата. Постигнат е добър напредък при подобряването на правната уредба, институционалната рамка за защита на гражданските права. Също така поискахме да бъдат интензифицирани разследванията на нападения срещу журналисти. Но е необходимо е да се осигурят повече финансови средства, човешки ресурси, за да могат да се реализират тези цели. Както вече казах, законодателството вече е прието, обаче е дошъл момента то да бъде прилагано на практика. Черна гора напредна много, що се отнася и до правата на младсинствата, включително на културните им права. И това не е вече въжи и за ромите, и за беженците и вътрешно разселените лица. Разбира се, що се отнася до ромите, необходимо е да продължи изпълнението на съответната стратегия и други политически документи. Сега за Сърбия. Законодателството за човешките права и правата на младсинствата съществува и като цяло се спазва, но отново изпълнението изисква допълнителни условия, що се отнася до свободата на сдруженията и събиранията. Също тези права като цяло спазват но, както вече казах, през октомври 2012 година беше забранено провеждането на парада на хомосексуалните лица. Също така наблюдава се препълненост в системата на местата за лишаване от свобода и системата на правосъдие също трябва да се подобри. Необходимо е реално да се изпълнява законодателството за правата на младсинствата необходимо също така да се подобри ситуацията в Санджак и в други населени пунктове, други селища. В Албания. Докладът посочва, че Албания отговаря на изискванията, поставени пред нея светлината на постиженията на европейското право, но все още е необходимо да се постигне повече, особено що се отнася до правата на ромите, жените и децата и политиката срещу дискриминацията. Има определен напредък в сферата на вечното право и се приема многосекторна стратегия за опазване на вечните права. Това е също един ключови приоритети за Албания, поставен от Европейската комисия за бивша Югославска република Македония. Има умерен напредък, що се отнася до законодателната уредба и институционалната рамка. Има определен напредък, що се отнася до свободата на изразяване, особено що се отнася до законовите разпоредби за клевета в медиите. Също така започна прилагането на законови разпоредби срещу конфликт на интересите и концентриране на собствеността в медиите и органът за това е съветът за медиите. Има определен напредък при защитата на културните права на младсинствата. Също така се разглеждат начините за преодоляване на все още съществуващите проблеми. Що се отнася до ромите, бяха предприяти и определени дейности, най-вече свързани с документите за самоличност и интегриране на ромите. В Босна и Херцеговина зачитането на човешките права и мълцинствата като цяло се осигурява. Конституцията утвърждава свободата на изразяване, свободата на събиранията и други свободи. Обаче продължават преследванията и тормоза срещу журналисти, което предизвиква загрижност. Що се отнася до социалните и економически права, има напредък в борбата срещу насилието спрямо жени. По Косово не сме изготвили доклад за напредък, изготвихме само проучване на осъществи, осъществимостта. Този доклад посочва, че са създадени специални органи за противодействие на насилието и дискриминацията. И накрая Турция. Що се отнася до човешките права и защитата на младсинствата, ситуацията продължава да създава загриженост, особено поради прекомерно широкото използване на законодателството за борба срещу тероризма. По този начин се потискат следните свободи – свободата на изразяване, свободата на събиранията и свободата на сдружаване. Загрижени сме от проявите на цензуриране и ограничаване на свободата на медиите. Искам да посоча също така, че Анкара одобри третия пакет за реформи в съдебната система, нещо, което е значителен прогрес. Що се отнася до свободата на събиранията и издружаването, то бяха наистина проведени изяви, които потвърждават, че се спазва това право, като например възпоменателна церемония за геноцида срещу арменците. Изявата протече мирно. Необходими са обаче допълнителни усилия за борба срещу дискриминацията не е прието достатъчно обширно законодателство за борба срещу дискриминацията. Необходимо е да се защитават по-добре правата на жените, децата и ЛГБТ общността. Това е, което иска да кажа по отделните страни. Надявам се, че съм бил обективен и точно съм отразил в това обобщение съдържанието на докладите по напредъка. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря ви, господин директор. Даваме си сметка, че е, фактите, които е трябвало да прегледате, са много обширни. А, трудно е да се представят те е, за толкова кратко време. Е, даваме си сметка също обаче, че е доста сложно положението в тия страни. Това е един въпрос, който сме разисквали на пленарно заседание, на заседание на други парламентарни комисии. И това е един непрекъснат процес. Оценяваме напредъка. За това обсъждаме темата. Давам думата сега на членовете на комисията. Заповядайте. Господин Кукан има думата. Благодаря, господин председател. Няколко думи а, по този въпрос. Приветствам разискването. То не е първо, както и вие а, споменахте. Докладите за напредъка в контекста на разширяването на комисията разглежда правата на човека в страни кандидатки и потенциални кандидатки, така който е постигнат в тия страни, по отношение на копенхагенските критерии във връзка с правата на човека и защитата на малцинствата. Като председател на делегацията за връзки с Юго-Источна Европа, е, искам е, да е, подчертая няколко въпроса, които са от значение за този район. Целта на социалната реформа в региона е тясно свързана с редица проблеми от областта на правата на човека. По-важни от тях положението на бежанците, изселените, вътрешно изселените лица, прехода в областта на правосъдната система при защитата на правата на младсинствата. Политическата воля на страните от Западните Балкани да работят съвместно по тези въпроси може да се окаже много важен, важна стъпка към помиряването и мира в района. Не бива да забравяме също, че много от усилията, които целят реконструкция или възстановяване на разбити общества, продължават да се подриват от економически проблеми и шираща се корупция във всички нива на реформите. Неодавна се върнах от Босна и Херцеговина. Миналата седмица проведохме там междупарламентарно заседание. Бяха разгледани редица въпроси от областта на правата на човека. Положението на ромската общност в Босна и Херцеговина бе един от основните въпроси при разговорите с неправителствения сектор, най-вече по отношение на достъпа до образование. Неправителствените организации и политиците бяха единодушни че е, почти нищо не се прави, за да се разреши проблема с трудното положение на ромите, които всъщност е, са принудени да бягат в Европейския съюз е, и да се опитват да получават социални помощи или да искат убежище. Това застрашава процеса на, виз... на либерализацията на визовия режим Политиците от е, Босна и Херцеговина си дават сметка за това, но малко се прави е, за, е, за преодоляването, за разрешаването на проблема на фалшивите кандидати за обежище. делата, които се водят, не, е, не такът, както би се очаквало да бъде техния ход. Няма достатъчно политическа воля, въпреки впечатлението ни е, че са склонни политиците да запазят статуквото. защото не биха искали да компрометират политическото си положение или а, също а, разчитат на международна помощ и някой отвън да свърши работата. Разрешаването на в момента неприключилото дело е едно от условията за сключването на споразумение за стабилизация в Брюксел също не успяваме да определим най-подходящите инструменти, за да осигурим напредък. Това остава един сериозен проблем и мисля, че няма да се разреши в съвсем скоро време. Благодаря. Председателя, благодаря ви. А някой друг иска ли да се изкаже? Не виждам. Някой да иска да вземе думата? Да. Ще дам думата на докладчика по разширяването в Комитета на регионите. Работили сме и заедно и в рамките на Съвета на Европа. Люк Ван де Бранде е, е бил канен и преди на заседание на нашата комисия и също е участник в процеса в Комитета на а, регионите. Комитетът на регионите също поддържа връзки с страните кандидатки и играе важна а, роля, тъй като местните и регионалните власти а, в Европейския съюз поддържат връзка с а, същите структури в страните кандидатки. Така че обменът на опит на местно ниво е нещо особено полезно, така че давам ви думата за няколко минути. Благодаря, господин председател. За мен е истинско удоволствие това, че ви виждам а, на председателското място на вашата подкомисия, това ми напомня за добрите времена в съвета на Европа. По дефиниция, правата на човека са лични права. Демокрацията пък е едно колективно а, право. Так, дори да не е. А, е, изцяло развита една демокрация. Знаем, че и дори в държавите ни членки е постоянно а, винаги може да се подобри демокрацията. Така че, независимо какво е състоянието на демокрацията, индивидуалната защита, защитата на личните права на човека са от огромно значение за демокрацията изобщо и върховенството на закона. Важно е да се посочи, че комисията отдава голямо значение на този въпрос и ние би трябвало да я следваме. Второ, Комитетът на регионите има установен подход. Също и в моя доклад, който предстои да излезе, разглеждаме отговорността като нещо, което се разпределя на много нива в, в Европейския съюз на местно, регионално, национално, европейско ниво и към различните нива трябва да се подхожда по подходящ начин. Преди имало вълни на разширяване от 6 на 9, от 9 на 15, 22, после 27 държави членки. Ам... И винаги, винаги е бил, са били отчитани е, правата на човека. Сега на този етап обаче има едно ново ниво на е, отговорност в контекста на разширяването. Ще ви дам един е, пример във връзка с Стокхолмския процес. Ясно е, че защитата на основните права и правата на човека преди всичко предполага сблъсък на местното и регионалното ниво. Там има хора на място. И а, затова, затова а, нашия доклад а, не се свежда единствено до оценката на децентрализацията и институционалната рамка на местните и регионалните власти в страните в процес на присъединяване. Напротив, много по-разнороден е подхода ни. Ще кажа няколко думи за, за Турция. Комисията е доста лаконична по отношение на новата конституция. Знаем, че конституцията на Република Турция ам, все още се основава на положението от 1982 година. Аз съм бил в Съвета на Европа докладчик за Турция и ам, е, бяхме е, предложили, предложихме да се спре наблюдението, но бяхме е, на твърдото мнение, че има нужда от нова конституция. В съобщението на комисията е, има едно кратко изречение, че е започнала работа по изготвянето на нова конституция – който процес се основава на демократични принципи. Аз мисля обаче, че комисията трябва да се изкаже по-конкретно, като каже, че новата конституция, преработената конституция, трябва да даде необходимата рамка за защитата на правата на човека в страната. Очевидно е, че позицията на Конституционния съд на Турция е задължително, както и цялата съдебна система, да бъде максимално независима. Това мисля, че трябва да го кажем. Трябва да го каже комисията по отношение на преработката на Конституцията и създаването на нова Конституция. Благодаря. Благодаря. На господин Ван де Бранде, благодаря ви за изказването. Повдигате някои доста сложни въпроси, и най-вече този за бъдещето на турската конституция. Сега ще дам думата на посланиците, които присъстват на заседанието. Първо Андрея Лампецова посланник на бивша Югославска република Македония. Заповядайте, Ваше превъзходителство. Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа, защитата на правата на човека е един от основните приоритети на а, вътрешната и външната политика на Македония. За да се подобри положението с правата на човека, Македония предприела редица стъпки, институционални и законодателни национално равнище. С приемането на закона за защита на дискрим... от дискриминация и а, недопускане на дискриминация се създава и Комисията за защита а, срещу дискриминация. Това е независим орган, който се занимава с превенция и защита от дискриминация. Поддържането на добри отношения между етносите, взаимна търпимост, както и прилагането на рамково, Охридското рамково споразумение са сред приоритетите на Република Македония. През последните няколко години от прилагането на рамковото споразумение Македония доказа, че е, има капацитет да се справи с разнородни предизвикателства. Господин посланник, ако обичате по-бавно да четете. Благодаря. Доклада на комисията, който бе е, утвърден от правителството, определено очертава ясно е, отбелязания напредък. Необходими са допълнителни усилия, най-вече по отношение на равното представяне на различните общности, ползването на немнозинствени езици и така нататък. Нещо повече. Редица конкретни стъпки са предприяти за подобряване на социалното положение и участието на по-малките етнически общности – най-вече, що се отнася до ромската общност. Подготвя се трета среща с, съвместна с Европейския съюз по отношение на приобщаването на ромското младсинство и беженците. Финансовата подкрепа се запази а, а, за тези инициативи на нивото от 2011 година, дори, дори нарасна тази година с 6%. Образователните проекти продължават да се изпълнят и а, участието в а, а, гимназиалния курс на обучение се повиши за а, ромската общност. През 2013 година ще продължат да се изпълняват инициативите. Искам също да а, ви напомня, че имаме двама депутати роми, имаме един министър в правителството. Също така има множество ромски електронни и печатни медии. На 24 април тази година на форума за насърчаването на правата на младсинствата започна да функционира, ще е, е, действа в сътрудничество, в сътрудничество с държавни органи, Комисията за защитата на а, малцинствата. Малцинствата, които са а, с размер а, не повече от 20% от населението. През април тази година правителството на Република Македония прие решение за да се, да се създаде междуведомствен орган по правата на човека подотчетно на на съвета на министрите. ще се работи по изпълнението на всички препоръки на международни органи по правата на човека. Също така, органът ще излиза с законодателни предложения в областта на правата на човека. Друга област, където сме отбелязали сериозен напредък, е, са медийните въпроси и свободата на словото. Правителството е поел ангажимент е, да подобрява климата е, за свободата на словото в медиите, като се отдава особено значение на баланса между отделните медии, т.е. покрити са всички а, медии и, и а, друга цел е да се а, повиши качеството и професионализма на а, медиите. А, това е по препоръка на доклада на Европейската комисия. Сътрудничеството между правителството и а, журналистите доведе до един проект закон а, гражданска отговорност при клевета. А, Текстът бе изпратен на съвета на Европа за становище. Повечето коментари на експертите на съвета на е, Европа са отчетени в новата редакция и в момента е на второ четене проекто законът. Защита и укрепване на правата на човека и основни свободи. Това са основните начала на външната политика на страната. Обеден съм, че можем да дадем сериозен пример, извинете, принос за дейностите на съвета на ОНЕ по правата на човека. като за периода 2014-2016 година възнамеряваме да предложим конкретни инициативи. Македония има ясни приоритети в тази област. Допълнителното укрепване на нормите в правата на човека, закрила на детето, борба с дискриминацията на полови принципи, борба с насилието, защита при дискриминация, свобода на словото, свобода на вероисповедание и религии, защита на правата на хората с уреждания, правата на ромите и други младсинства. И насърчаването и доразвиването на инструменти за защита правата на човека. Благодаря, господин посланник сега заместник посланника на Сърбия. Заповядайте, господин Миренкович. Госпожа Миренкович. Благодаря а, за изложенията, за докладите, за а, акцента, който поставяте върху Сърбия. Много се радваме, че в продължение на няколко години се радваме на положителни тенденции в областта на защитата на правата на малцинствата и на правата на човека. А, ние сме една много етническа страна, а, така че това е един много важен а, въпрос за нас. Многоетничността не е концентрирана на определени места в Сърбия, а е а, нещо, което е типично за цялата страна, цялата територия на страната. Даваме си сметка, разбира се, че има недостатъци, има какво да се желае и е, сме готови да е, работим по отстраняването на тези недостатъци. Предстоят избори. Извинете, е, 2012 година е, е година на избори. Това може би ускори малко процесите, но правителството е ангажирано да изпълни инициативите в областта на правата на човека. Сега, а, по някои от въпросите, които будят тревога от докладите, които чухме. Нещо, което спомена и господин Корте. Става въпрос най-вече за защитата на уязвимите групи като например хомо, би и транссексуалната общност и ромите. А, да, а, бе забранен гей парадът в Сърбия, но всички а, обществени прояви на същия ден също бяха забранени, в това число на някои а, крайни националистически организации – като целта а, на тези мерки беше да се предотвратят конфликтите, защото другите прояви е целяха да усуетят гей парада и да нарушат обществения ред в столицата. А, така че забраната не беше а, насочена единствено към а, гей парада, а, но и а, другите планирани прояви. Това а, са мерки за сигурност. А, гей фестивалът а, с, трябваше да се простира а, в рамките на една седмица. А, тази инициатива сама по себе си а, не бе забранена и се проведе а, като имаше присъствие на а, полицията, която осигуряваше охраната през цялата седмица. Седмицата на правата на хомо и транссексуалната общност. Сега, ромската общност. Това е едно от основните безпокойства не само за Европейската комисия, но това е въпрос, който буди сериозните тревоги и у нашите компетентни органи съвсем, съвсем не е задоволително положението, въпреки всички предприяти мерки. Това определено води до а, миграционни тенденции на а, роми по посока Западна Европа и Европейския съюз. Предприяти са мерки, а, дава се възможност за регистрация това беше един от основните проблеми с тая общност в Сърбия, защото много голяма част от тях, повечето от тях не бяха регистрирани като граждани. Та за тази цел променихме законодателство и а, въведохме задължително основно образование изпълняват се редица проекти, които целят да подобрят положението на ромите. Един от последните проекти е инициатива на община Белград и кмета на Белград съвместно с ООН и подкрепата всъщност, финансова подкрепа на ООН и САЩ. След изборите правителството създаде службата по правата на човека и на малцинствата. Основната цел на този орган е, е да се занимава именно с е, е, тези проблеми. Подочетна на Министерския съвет. Това е промяна спрямо предходната система, защото имаше орган по правата на човек, сметка в ресора на едно от министерствата. Сега а, това е правителствена агенция. Смятаме, че по такъв начин службата а, ще може изцяло да се отдаде на компетентността си. Въпросите, с които трябва да се занимава. Разбира се, Сърбия ще продължи да прокарва мерки за подобряване на положението в областта на правата на човека и на малцинствата. Също така следим много внимателно препоръките на Европейската комисия и други институции на Европейския съюз и се опитваме да подобрим по такъв начин законодателството и неговото прилагане. Благодаря. само. Благодаря, госпожо посланник, за много интересното изявление. Вие ни представихте последните събития в Сърбия в контекста на подготовката за присъединяване. Сега ще помоля представителя Босна и Херцеговина да вземе думата. Благодаря, господин председател. Не мога да... Нямаме конкретно изявление от мисията на Босна и Херцеговина. Искам само да кажа, че сме напълно съгласни с казаното от господин Кукан за ситуацията в Босна и Херцеговина. Ако правилно съм разбрал, господин Кукан каза, че Европейският парламент или може би международната общност не са успяли да намерят най-подходящите инструменти в взаимоотношенията с Босна и Херцеговина. И аз бих искал да кажа, че бихме искали и ние, Европейският парламент и Европейският съюз, да намерят най-подходящите инструменти. И така, благодаря ви. Благодаря за това кратко изтегнато изказване. Сега ще помоля господин Зад, представител от представителство на Албания в Европейския съюз на френски язик. Искам само да ви благодаря за тази покана и да ви кажа, че в моята страна в момента може да се каже, че нещата вървят в добра посока, особено по отношение на правата на човека и върховенството на закона. Нямам какво да добавя следователно към казаното от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря ви и аз на представителя на албанската мисия в Брюксел. Сега ще дам думата на директора от Европейската комисия. Но аз имам един въпрос. Много ми беше интересно казаното от министър-председателя на Турция господин Ардоган – който спомена перспективата за членството на Турция в Европейския съюз. И, и според него, ако отсъства реална перспектива за присъединяване до 2030 година, могат да възникнат проблеми. Разбира се, това не е тема на днешното заседание, което е посветено на напредъка, но искам да ви помоля да ни кажете няколко думи, да направите коментари по това изказване. Може би в момента е трудно да се коментира този въпрос, но въпреки това би им било интересно да ви чуя. Сега ще коментирам различните въпроси и да благодаря за изказаната обща подкрепа за докладите на Европейската комисия. Всичко, което каза господин Кукан, съответства и на моите мисли. Напълно съм съгласен с вас, особено за визовия проблем и все по и засилващите се случаи на фалшиви искания за убежище. Този въпрос беше обсъден на заседанието на съвета на правосъди и вътрешни работи. Комисията се отнася много сериозно към този проблем, подхожда от два от две гледни точки. Страните, от които идват тези молби, трябва да положат всички усилия това да не се случва. Ясно е, че е трудно. Освен това, не би трябвало да има и да се допускат и центробежни сили. В някои държави членки процедурата за статут на беженец е 20, трае 24 часа, в други страни по-дълго, в зависимост от страната. Ситуацията в Босна и Херцеговина е свързана и с това, което каза посланника. Основното, което казваме на Босна и Херцеговина е пределно ясно. Аз смятам и господин Фюле смята също, че топката е в тяхното поле. Просто не знам какво друго можем да направим. Казали сме пределно ясно, пределно ясно какво трябва да се направи, за да бъде убедителна молбата за членство. преди началото на лятото проведахме среща, на която обяснихме ясно какво е необходимо за присъединяване. Това е напълно възможно, даже и при една децентрализирана страна, но е необходима политическа воля за промени. Господин Ванден Бранде, благодаря и за вашата подкрепа. По новата конституция е, на Турция съгласен съм с вашият анализ, но в документите ние сме набелязали основните характеристики на една конституция. Очевидно, че конституцията е дело на съответната страна, а не на Европейския съюз, но не може, но имаме, но съм предложил някои параметри. Например, Конституция трябва да гарантира стабилността на институции, демокрациите, върховенство на закона, правата на човека, спазването на правата на младсинствата и решаването на отдавнашни проблеми, като кюртския въпрос. Второ, процесът на създаване на Конституцията е много важен. Този процес трябва да е открит и прозрачен в него да участват различните политически партии, неправителствени организации, тъй като а, това ще определи легитимността на крайния продукт. Не бих коментирал, господин председател, вашия въпрос. Той е труден от наша гледна точка на Европейския съюз. Турция е държава страна кандидатка, с която преговаряме и има ясен мандат от държавите членки. Ясно е, че преговорите не вървят до предък и остават от нерешени проблеми, но ние сме предвидили положителен дневен ред и това е резултат от усилията на Европейската комисия на господин Фюле да се решат нерешените проблеми. Нашата цел е преговорите да продължат. Трябва да се върнем към нормалният класически подход, а именно затваря, отварянето и затварянето на глави. Колко ще отнеме това? Не мисля, че би трябвало да коментирам. И накрая казаното от представителите на бивши Югославска република Македония, Сърбия, Босна и Албания. Нямам спор, разногласие с тях. Казаното от тях е в духа и на нашите доклади. Благодаря, господин директор, за вашето обобщение. Мисля, че има съгласие между нас, господин Ван де Бранде и представителите на държавите. Вие споменахте три области в първоначалното изявление. Свобода на медиите, свободата на мълцинствата, в това число сексуалните мълцинства, защитата на мълцинствата и правата на разселените лица. Това са все въпроси от решаващо значение, които заемат важно място в преговорния процес. Този процес продължава. Турция е най-голямата от страните, с които преговаряме. И тук има специфика. Правната система е много важен аспект. Тя трябва да бъде безпристрастна, тя трябва да осигурява свободен и открит процес. Заедно с това тя трябва да заедно с това трябва да има предвидени възможности за борба срещу корупцията и за превенция. Тъй. Не става дума само за нормативната база, става дума и за общата атмосфера. Трябва да направим така, че корупцията да, че към корупцията да няма търпимост. Необходимо е да и се води борба срещу организираната престъпност, което е приоритет, особено като се има предвид, че организираната престъпност засяга не само една страна. Е, по тази причина има нужда от механизъм за сътрудничество между Европейски съюз страните кандидатки и това би имало положителен ефект. Също така не можем да не споменем съдебното сътрудничество. Това включва потенциални страни кандидатки, както и трети а, страни. Заедно с това има нужда от ефективна администрация, която е в състояние да взима правилни решения и която е в състояние да търси и намира правилни решения. Има нужда от добри институции, които прилагат а, правилни решения. Ето защо искам да в заключение да изкажа подкрепа за казаното в началото и да предложа да се съсредоточи вниманието си върху тези въпроси. Международните правозащитни организации могат да бъдат много полезни тук. Международните правозащитни институции могат да предоставят своя опит. Според мен е необходимо да има обмен на положителен опит между международни организации по различните критерии. Това би било особено полезно. Много е по-трудно да се изпълни изискване, което е задължително. Ние водим обмен на, по, обмен на положителен опит, което е много полезно. Работим в рамките на съвета на Европа. също така работим и с омбудсмана. Необходимо е да се положат усилия, така че правата на човека да бъдат добре защитени и заедно с това да се реформира традиционната система. Не виждам друг, който желая да се изкаже, за това искам да благодаря на директора, на господин Ван Дебранде, на посланниците за това, че участваха в тази част на дебата. Приключваме с тази точка и преминаваме към следващата годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света за 2011 година. Документът е посветен на политиката на Европейския съюз в тази област.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 Нека да се върнем към темата за най-добрата практика. Тази тема беше спомената в доклада за 2011 година. И в пленарна зала ще одобрим позицията на парламента по Годишният доклад за 2011 година относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз с тази връзка. Това ще стане една година след като докладът е изготвен и изобщо ще се работи по доста напрегнат график. В момента имаме много добрата възможност да потвърдим позицията на Европейския парламент за човешките права. И така, докладът е за позицията на Европейския съюз в сферата на правата на човека. И това е много важен въпрос, затова е важно да имаме последователна позиция. Докладчикът е господин Донскис. Той е изготвил доклада си в сътрудничество с други политически групи. Постигнахме споразумение и бяха постигнати компромиси по редица текстове. Ще помоля господин Донскис да вземе думата и да сподели мнението си за доклада. Благодаря ви, господин председател. Наистина радвах се на дух на колегиалност и на ведро небе, що се отнася до сътрудничеството ми с докладчиците в Сянка. Разбира се, ние знаем, че нито една страна е идеална, що се отнася до човешките права, нещо, което е изключително деликатен въпрос. това много се радвам на колегиалния дух и подкрепата от страна на колегите. И искам да кажа и ще кажа в Страсбург, че в целият процес на работата ми по годишния доклад, работата с докладчиците в Сянка беше едно от най-важните и приятни неща – от сърце съм благодарен на колегите. Искам да кажа, че всички компромисни текстове са подкрепени от всички политически групи и аз съм много благодарен на всички тях. На НП, на АЛДЕ, на Зелените, на социалите, демократите, социалистите, извинете, демократите, консерваторите, Обединената левица. Всички политически групи дадоха прино за нашата работа. И има само едно изключение компромис 25. Искам да привлека вниманието ви към това, че колега от АЛДЕ предложи този компромис, който не е противоречив и той гласи да се отчита това, че достъпа до интернет е ключов фактор за свободата на сдружаване, свободата на обединенията, свободата на изразяването, като отчита това, че Европейския съюз следва да утвърждава човешките права и офлайн, и онлайн – Искам да кажа, че тази формулировка офлайн и онлайн беше а, нещо, което срещна възражение на редица колеги. Лично аз не смятам, че това е нещо спорно, но така или иначе, с изключение на този текст, всички останали компромиси са подкрепени от абсолютно всички политически групи. Както вече казах, идеята е да имаме един много целенасочен доклад искахме да избегнем всякакви припокривания и повтаряния. Разбира се, измененията и допълненията към нашия документ са добре дошли, но ние смятаме, че тъй като това е стратегически документ, трябва да бъде много целенасочен и изчистен. Има няколко компромисни текста по свободата на вероисповеданията. Бяха много важни за нас, както и компромисни текстове за човешките права и връзката им с търговията и економическата дейност като цяло. Аз съм много доволен като докладчик, защото видях, че колегите наистина искат да създадем един стратегически важен и последователен документ. Наистина разчитам на колегите и съм им благодарен за сътрудничеството. Много съм благодарен за тяхната подкрепа в работата по този документ. Мисля си, че това е което мога да кажа в момента и още веднъж искам да изразя искрената си благодарност към всички колеги. Председателят, благодаря ви за това изявление. Сега искам да попитам докладчиците в сянка. Мисля си, че няма докладчици в сянка в тази зала. Може би вие ще вземете думата Госпожо Декайзер, да, благодаря ви, господин председател. Говоря от името на господин Вайфрид, който, за съжаление, няма възможност да присъстваме. Помоля да се изкаже от негово име. Така че не съм докладчик Сянка, но ако ми позволите, ще се изкаже от името на нашия докладчик Сянка. Разбира се, и от името на нашия докладчик, и от мое име, благодаря на господин Донски за блестящия доклад. И наистина той е много прав като докладчик да говори за духа на колегиалност, с който работихме. Защото в нашата група наистина много се радвахме на създалото се сътрудничество и докладчикът от нашата група също говореше за 404 изменения. Разбира се, това е една тема, която привлича много изменения, но крайният резултат е, че имаме 26 компромисни изменения. Ние се надяваме, че цялата комисия ще подкрепи тези изменения. Нашия докладчик иска да изтъкне пет аспекта, на които ще се спра съвсем кратко. Първо, той смята, че нашата политика за човешки права трябва да бъде още повече укрепена и най-важно е Европейския съюз да говори с един глас и да заема много ясни позиции, когато става дума за нарушаване на човешките права. Нашата слабост много често е в различията в мненията между държавите членки. Вторият аспект, важен за нашия докладчик Сянка, е, че трябва максимално да се използват възможностите за търговия, за да се подобри ситуацията, условията на труд, със свободата на сдружаване, обединение, за забрана на детския и принудителен труд, за премахване на дискриминацията при набирането на служители. Трето, нашия докладчик сянка – говори за авторитарните режими. В миналото наблюдавахме и включително и в нашата политика за добро съседство, ние видяхме как се развиха нещата в страни като Египет, Сирия, Либия. И за това нашия докладчик нас изменение, в което се призовава за много стрикно наблюдение на търговията с, продукти за двойна употреба, които могат да бъдат използвани за погазване на човешките права и нарушаване на принципите на демокрацията, включително и свободата на словото. И последно, религиозната нетърпимост и дискриминация в редица страни. Докладчикът призовава държавите членки да сложат край на тази нетърпимост и в този раздел да бъдат включени всички видове нетолерантност, включително и към сексуалната ориентация и други аспекти. И последно, правата на жените и децата, които трябва да бъдат по-добре защитавани, достъпа до медицинско обслужване, а също така прекратяване на практиката на а, женското генитално съкътяване, а, също така и да се прекратят абортите на женски ембриони и плод, плодове, фетоси. Искам да кажа, че това са въпроси, които бяха отразени в други доклади на парламента, но Проблемите продължават. И за това е важно да разчитаме на това, че изборите могат да повлияят върху ситуацията. И всички знаем, че изборите са важни, но ние знаем от миналото, че трябва да следим и какво се случва и след изборите. Трябва да изпращаме съвместни делегации, в които са представени и депутатите от Европейския парламент, за да се следи как се развива ситуацията в дадена страна и след провеждането на изборите. Може би в пленарна зала ще взема думата, за да кажа, че целият парламент трябва да застане за този доклад. Необходимо е да извършваме и последващо наблюдение. Включително и от страна на Европейския парламент. В момента няма да говоря за това подробно, но също така искам господин Донски да се спра на клаузата за спазване на човешки права. Не за пръв път говорим за тези клаузи, но наистина това толкова отслабва нашите позиции, че се оказва, че ни в Европейския съюз само говорим за това, без да искаме реално тези клаузи да се прилагат. А това е нещо, което може да се гарантира и чрез налагане на санкции. Разбира се, не във всеки един случай – това е една слабост, която подкопава всичко, което правим, защото ние не проверяваме дали на практика се изпълняват тези клаузи за човешките права. И вие много добре отразихте това във вашия доклад. Пожелавам ви успех и се надявам, че не сме се удали само на пожелателно мислене при изготвянето на този доклад. Но мисля, че трябва да се откажем от мълчанието, което характеризира Европейския съюз много често, когато става дума за човешките права. И искам още веднъж да кажа, че това е един прекрасен доклад за човешките права и сме постигнали прекрасни компромисни текстове. И причината за това, че бяха подадени 404 изменения, че докладът ви беше много добър и много интересен за целия парламент. Разбира се, и самата тема също е много интересна. Председателят, благодаря ви, госпожо Текайзер. Сега господин Кулкан има думата. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко и съвсем общо. Когато говорим за приемане на такъв документ, основополагащ документ от стратегическо естество, има смисъл да подкрепяме такъв документ само с много голямо мнозинство, защото ако това не е така, просто значението на такъв документ, на един такъв документ ще бъде размито. Мисля, че точно това чухме от докладчика. Мисля, че само ако документът е прият с огромно мнозинство, ние ще можем да засилим ролята и средствата на влияние на Европейския съюз и неговите институции при коригирането на ситуацията с човешките права. Смята, че виждаме един много добър, успешен опит и господин Донски издаде висока оценка на работата си с докладчиците в Сянка. Мисля, че това е много добре и това означава, че всеки осъзнава значението на този въпрос и също начинът по който господин Донски даде оценка на работата си с докладчиците в Сянка, е нещо, което би трябвало на своя да заслужи висока оценка за качеството на подготовката на доклада от страна на докладчика и неговите колегиални отношения с докладчиците в Сянка. Председателят, само едно нещо искам да спомена. Искам да спомена компромисното изменение номер 7. Там има промяна в името. Ставаше дума за Литва и Полша, но това се отнасяше до доклада от 2010 година. Имаше противопоставено от страна на Обединеното кралство и на Франция и поради тази причина Европейският съюз не се присъедини към Конвенцията за човешките права. Това доведе до много разгорещени обсъждания в нашата подкомисия. Господин Ричард Хауит беше докладчик тогава по това време. Аз бях докладчик Сянка. И заедно с други колеги ние решихме да не нарочваме отделни страни. И аз ви казах, че ще говоря и за най-добра практика – Ние имаме доста напрегнат график, не можем вече да си позволим да приемаме нови изменения. Мисля си, че крайният срок за внасяне на изменения е изтекал. Всъщност утре е крайният срок, утре ще бъде гласуването. Гласуването ще се осъществи в Комисията по външни отношения, затова искам да се обърна към докладчика и да попитам, че може би можем да възприемем също добра практика, която имахме и през 2010 година. Това е което искам да предложа. И сега искам да помоля за изявление представителите на Европейската комисия. Господин Мишел Сведа. Така че може би представителят на комисията ще вземе думата. Just uh, hesitating slightly, but uh, Michael Swan from the External Action Service. Благодаря. Всъщност съм Майкъл Слон от, от службата за външна дейност. Но да, разбира се, че работим в сътрудничество с комисията. Не съм си подготвил изказване предварително. Искам да кажа обаче, че и ние подкрепяме подхода на господин Донскис подхода, а, за да се намери един а, рационален и целенасочен текст. Не сме успели да се запознаем с компромисните изменения. С удоволствие обаче ще ги прочетем. Един въпрос, който бих искал да повдигна, макар и да не сме виждали е, текста на изменението. За въпрос за свободата на словото онлайн и извън интернет. Това е 24-та точка от, правата, от е, плана за действие за правата на човека, като част от пакета, прият от пакета през юни. Надявам се да не доведе до затруднение тази формулировка, да, е това, което искам да посочам. Това е което мога да кажа и ще се радвам да се запозная с компромисните текстове. Благодаря. Председателя, благодаря на господин Слон от Службата за външна дейност. И е, сега е, господин Донскис, дали иска пак да вземе думата, трябва да го попитам. Да, съвсем накратко. Благодаря, господин председател. А, за е, милите думи от страна на колегите ми. Единственото, което мога да кажа в обобщение е, че всичките ние, и докладчиците в Сянка, и другите колеги, имаме усещането, че вършим това, което трябва да се свърши. не говоря само за моите е, скромни е, усилия. Става въпрос за е, пътя към създаването на европейска политика за правата на човека и трябва да се обединим в тези си усилия. Единственият по-детайлен въпрос, който искам да повдигна е компромисно изменение 7 докладчика в сянка от НП се съгласи с формулировката, като първоначално аз по никакъв начин не съм е, искал да засегна нашия обичан съсед Полша. Аз съм от Литва. А, просто съм искал по същество да засегна въпроса и нищо повече. Всичко останало, което чухме, много мили думи, определено са допълнителен източник на сили и вдъхновение за мен. Вярвам, че това определено е стъпка в правилната посока, така щото гласът ни да се чуе в света, по света. Благодаря. Благодаря на докладчика, казва председателя. Значи, доколкото разбирам, не предвиждате, не планирате да измените текста. Мисля, че след като обсъдихме този въпрос с докладчиците в Сянка и като изслушах господин Токич, неговите доводи, много сериозни а, дискусии проведохме по този въпрос и господин Токиш определено огласи някои съмнения по този въпрос. Съгласихме се обаче, че не се опитваме да заклеймим някоя европейска страна. Съвсем не. В началото искам да ви обърна внимание, а, ставаше въпрос за формулировки, които са свързани с държави Полша и Литва – след това обаче решихме да не говорим за държавите, а за а, служителите. Служители, които са отговорни а, за а, някои действия, допуснали са те грешки и са изложили господин Беляцки на режима на Лукашенко. А, преценихме, че е няма смисъл да обвиняваме самата страна, държавата. Става въпрос за а, чисто експертни грешки, допуснати от а, държавни служители. И а, с цел да не се повтарят подобни грешки, сме включили този текст. Да, разбирам намеренията ви. макар и да не съм съгласен с решението. Имаме друго мнение по този въпрос. Сега това, което стана, не е трябвало да става. непредпазливо са действали, е, непредпазливо са боравили с информация съответните лица, разполагали се с информация, която е трябвало да се е, ползва много внимателно. Става въпрос за правозащитници, е, за членове на опозиционна група, хора, застъпници за демокрация и правата на човека. И е, тези хора сега са обект на несъразмерни ограничения. И а, е, правителствата на Полша и Литва е, носят отговорност. Наложени са санкции на участници в ситуацията. Това доведе до редица дискусии по отношение на моралната страна на въпроса. Дискусии за това какво е довело до инцидента. Предприяти са обаче мерки, които целят да предоставят компенсации за вредите, поне моралните такива. Та, а с това бих искал да приключим разискването на този въпрос. След днешното разискване предстои да се гласува в комисията по външни отношения и след това през декември на пленарно заседание. И в духа на парламентарната традиция след декемврийската сесия ще приключим работата по годишния доклад. Обсъдихме лауреатите на Сахаров вече. Приключваме и с шеста точка. E, ponieważ nie mamy, nie mamy e, w chwili obecnej na sali pana e, posła Tawaresza, który jest odpowiedzialny za punkt siódmy. Господин Таварес го няма в момента в залата, а той е докладчик по седма точка. Госпожа Вайдера обаче е тук е, и тя се съгласи да разместим точките от дневния ред. Затова искам да помоля госпожа Вайдере да вземе думата по въпроса за въздействието на економическата и финансовата криза върху правата на човека. Та да разгледаме сега първо този документ, състоянието и напредъка по този доклад. Доклада за сега го има само на английски, но скоро ще се появи и в превод. На всички останали езици на 6 декември ще разискваме различните езикови варианти. През януари ще се приеме доклада. на 31 януари в комисията АФЕТ, а през март най-вероятно ще се гледа на пленарно заседание. Така че госпожа Вайдере, заповядайте. Благодаря. не, не са много присъстващите в момента, но при все това ще ви запозная с някои основни моменти от доклада. Както знаете, това е доклад за въздействието на финансовата и економическа криза върху правата на човека. Аз работя по него. Също аз работя по него, аз съм докладчик. Това е една нова материя за подкомисията по правата на човека. С удоволствие поех доклада, и за сега не съм никак разочарован, но Интересен ми бе доклада, макар и да не бе лесно да се напише. Това са едни нови за нас земи, територии. Аз предложих през юли, поради тази причина, да се организира изслушване, на което присъстваха много от членовете на подкомисията по правата на човека. Поради лед, летните отпуски, обаче чак през септември продължи експертната работа. Аз обаче заедно с асистентите си работих много по доклада през септември и октомври и сега съм в състояние да ви представя работния вариант на документа. Надявам се да чуя коментари, мнения. Изпратили сме ви документа и по електронната поща, така че ще очаквам и писмени бележки да получа. И също в лични разговори. Финансовата и економическата криза засегна всички региони и всички хора. Обхвата на доклада обаче е, е въздействието на кризата в трети страни, не членки на Европейския съюз, като основният акцент е върху развиващите се и най-неразвитите страни, най-малко развитите страни. Полезно е това да го кажа, за да не получавам изменения за европейски страни. Да, вярно е, че развиващите се страни, които са най-тежко пострадали от кризата, защото е намален износът им, повишава се тяхната задлъжнялост, има риск за преките чуждестранни инвестиции и постъпленията на международна помощ. Всичкото помощ за развитие. Всичко това води до проблеми в областта на правата на човека. Трудности в тази област. Трябва да се подчертая, че финансовата и економическата криза се преплете много тясно с други кризи, например продоволствената, енергийната и социалната криза. Емпиричните констатации е, в доклада вижда тази обвързаност и в контекста на правата на човека. Не е възможно да се разрешат проблемите на правата на човека без е, да има устойчив економически ръст и външно-търговски отношения подобряване на заетостта, на работните условия, повишаването на стандарта на живот, е, именно водят до подобряването на е, зачитането на правата на човека. Затова трябва да насърчаваме третите страни да се възползват от търговските преференции в рамките на общата система на преференции на Европейския съюз, за да подсилят економиките си как обаче да се превъзмогне кризиката? Естествено, че е, въпросът не е чисто економически. Развитието и растежа в бъдеще трябва да се подкрепи от инвестиции в образованието. Образованието само по себе си е едно от правата на човека. Както обаче казвам в е, доклада, от 2008 е, година, началото на кризата, напредъка в всеобщото а, начално образование спира. Когато намалява бюджета за образованието, още повече хора отпадат от училищната система или спират да ходят а, на училище. Позволете ми да ви напомня, че в момента над 190 милиона деца на възраст между 5 и 14 години упражняват насилствен труд, са принуждавани да работят. При борбата с кризата правителствата трябва да се съсредоточат най-вече върху най-уязвимите групи, най-бедните. Техните права са най-потъпкани и според Световната банка над милиард души живеят в крайна бедно, в крайно лошо положение, в крайна бедност. 200 милиона достигна световната безработица от 2012 година, през 2012 година, и, което е нарастване от 2008 година с 27 милиона. Основната ми тревога в тази връзка са най-уязвимите социални групи. Това са децата, жените и възрастните хора. Както подчертавам в препоръките си, уязвимите групи трябва да бъдат в фокуса на политиките, които се разписват. Трябва да настояваме правителствата да зачитат и да зачитат и да защитават правата на човека по всяко време, дори в економически тежки времена. Трябва да насърчим правителствата да осигуряват и да гарантират достъп до правосъдие за всички, най-вече като се отдава значение на хората, които живеят в бедност. Трябва да дадем възможност на хората да получават повече доходи социалните схеми целят да защитят най-уязвимите. Ние обаче трябва да създадем повече възможности за хората, а не просто да ги защитаваме. Затова трябва да се даде, отдаде значимото на достъпа до енергия. 1 милиард и 300 милиона души в световен мащаб нямат достъп до енергия, до електричество. Като се поведи този достъп, ще намали бедността, ще доведе до по-висока производителност и ще спомогне за развитието на микромалките и средните предприятия. Страните членки на Европейския съюз трябва да изпълняват а, а, своите ангажименти в многостранен и двустранен план, задължение за а, развитие. Необходимо е да се координира, да се съгласуват политиките, така че а, да се повиши ефективността външната помощ на Европейския съюз аз приветствам насочването на помощите към най-неразвитите страни. Мисля, че страните с средно ниво на доходи ще са в състояние по-лесно да, да подобрят положението с правата на човека на най-бедните. Бюджетната подкрепа, която предоставяме на трети страни, трябва да се съсредоточава върху доброто управление на най-високо ниво. Правата на човека трябва да бъдат и в центъра на инициативите на Европейския съюз. Господин Ламбренидис, много тежка задача има в тая връзка. Трябва да гарантираме наличието на механизми за изпълнение на клаузите за наблюдение за мониторинг в международните споразумения, по които Европейския съюз е страна. Призвавам комисията също да подкрепи инициативата на ООН, на специалния докладчик на ООН за правото на храна, Оливие Дешута, а именно да се укрепят системите за социална защита в развиващите се страни чрез един глобален фонд за социална защита. Също съм положително настроена по отношение на глобалното въвеждане на международен данък върху финансовите операции. Това ще доведе до укрепването на економическите и социалните права. Стигнах до заключение, че дори и окончателният доклад е, няма как да бъде е, трябва, е, ще трябва да се променя. Кризата ежедневно засяга живота на хората и в бъдеще, чрез нашата подкомисия, трябва да продължим да работим по а, тая тема, като отдаваме основно значение на регионалните различия. Все още липсват точни данни за регионалните различия, така че в бъдеще е, докладите, които се пишат, трябва по-конкретно да се съсредоточат върху този въпрос, върху тези различия. Това е, което искам да кажа в общи линии. Разполагате с работния вариант на документа и с удоволствие ще изслушам коментарите ви ако не днес, то по-нататък, това ще ми е особено полезно. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Вайдере. Има ли въпроси? Това беше първото представяне на доклада. Не виждам други които искат да се изкажат. Представителя на службата за външни дейности има думата. Благодаря. Нямам изявление като такова. Получихме проекто доклада и в процеса го проучваме. Само е, един е, предварителен е, коментар по въпрос, на който обръщаме внимание в службата за външни дейности, а именно ситуацията с правата на човека след изтичането на целите на хилядолетието за развитие през 2015 година – Смятаме, че това е важна област, на която да обърнем внимание, защото започваме процес на анализ на тези цели и би било полезно да направим анализ и в тази насока. Благодаря, господин Слон. Иска ли някой да вземе думата? Не виждам. Благодаря на госпожа Вайдере за това, че ни представи доклада. Очевидно е, че в период на криза богатите стават по-богати, а бедните по-бедни. Кризата винаги засяга най-тежко у нези, които са без друго в а, тежко положение, особено у нези, които имат е, ниски доходи, у нези, които живеят е, в страни, които изпитват економически проблеми, у нези, които имат големи семейства, у нези, които е, са болни, които са останали без работа. Те краje, които са zasobne финансово, są w stanie reagować w różny sposób. И така, страните, в които економическото положение е по-добро, има повече възможности за подкрепа на пазара на труда, за предоставяне на социална помощ. Правителствените и неправителствените организации а, имат повече простор за дейност. Те могат да предоставят психологическа подкрепа, която може да е не по-малко важна от економическата подкрепа. Тук ще направя само един коментар. Ако погледнем темите, които обсъждаме в Европейския парламент, нека да спомена нещо, което е свързано с целите Европа 2020 Имаме цели свързани с климата, енергийна политика, а също така политика, за, която е насочена към а, а, производство на 20% от, енергет, от енергията с възобновяеми източници. Наскоро започнаха да се създават условия разработване на устойчиви продукти, като биогоривата, например, което доведе до повишаване на цената на царевица с 50%. Всичко това а, доведе до повишаване на цените на храните. Тази година политиката за насочена към опазване на климата, доведе до проблеми, е, свързани с е, продоволствието. Много от е, политиките водят, влияят върху достъпността на храните. Вашият доклад спомена различни фактори от най-различно естество. Всички те са много важни. Също така ситуацията с правата на човека, които могат да бъдат изложени на опасност от сегашната криза. Благодаря ви много и, както казах, ще проведем още една дискусия през декември и след това през януари. Гласуването ще бъде през марта, Сега можем да се върнем към точка номер 7 на господин Тавареш. Искам да ви кажа, че много от членовете на нашата комисия са а, членове на други комисии. Някои от нашите колеги са в комисията по развитие а, и там се гласува. Сега давам думата на господин Тавареш. По седма точка преглед на стратегията на Европейския съюз за правата на човека. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги. Особено съм благодарен на онези колеги, които наскоро ще напуснат тази зала, за да отидат в Комисията по развитие. Няколко думи за становището на господин Свенсен от Комисията по развитие по доклада за преглед на стратегията на Европейския съюз за правата на човека. Нашата подкомисия се отнася положително към становището на Комисията по развитие и понякога становищата се изготвят от хора, които не са участвали пряко в работата. В този случай становището на господин Свенсън не принадлежи към тази категория то съответства на решенията взети от комисията по развитие и нашата, и комисията по правата на човека. Нямам никакви критични забележки към становището на господин Свенсън. Тъкмо обратното, коментарите му са много уместни и становището като цяло е важен принос към работата, която вършим ние тук. Много е важно да се изрази съгласие по това становище, но Също така е много важно да споменем и становищата по списъка за гласуване. Не знам дали господин Свенсън е тук. Не, бяха ми казали, че може би ще успее да дойде тук. А, няма да се спирам пространно на становището му, ще го обобщя много съвсем накратко. Първо, то очертава и подчертава необходимостта Европейския съюз да играе активна роля във всички въпроси, свързани с правата на човека – това е в основата на нашите международни дейности. За тази цел обаче трябва да има последователност в политиките. Трябва да се отдава много голямо значение на правата на човека, но, но заедно с това да възприемаме активен подход правата на човека трябва да се защитават и на двустранна и на многостранна основа. Освен това, правата на човека трябва да присъстват хоризонтално във всички политики, но и делата да съответстват на думите ни – Комисията по развитието в своя доклад казва, че правата не са някакъв изкуствен аспект, който се пришива изкуствено към други политики. Правата на човека са свързани с политиката за а, развитие. А, управлението в съответствие с върховенството на закона и плурализмът са много важни неща, но Европейския съюз трябва да използва инструментите, които създаде през последните години и които бяха обсъдени тук. Европейския фонд за демокрация, различните форуми и структури, Становището на Комисията по развитие подчертава необходимостта от прилагането на практика на клаузите за правата на човека. Тук има недостатъци и слабости. Комисията ДЕВЕ е съгласна с нас. Знаем, че тези разпоредби не се спазват. отбелязваме отсъствието на ефикасни механизми, които да принудят тези страните да спазят клаузите за правата на човека, но също така Европейския съюз да разполага с инструменти да ги принуди. съществуващите възможности не са достатъчно надежни. Това е област, на която трябва да обърнем внимание. Тези клаузи предполагат съвместни действия с трети страни. Понякога обаче те се суспендират, има системи за предупреждение, има механизми за корекции – преди да бъдат суспендирани споразумения. Но трябва да направим така, че тези споразумения да имат повече въздейства на сила. Това е което исках да кажа за становището на комисията 9. Мисля, че единственият недостатък, който отбелязах в този документ, е свързано с нещо, което ми е познато. Става дума за социалната отговорност на бизнеса. Това е област, в която не сме постигнали много голям напредък раз, обсъждали сме я на различни форуми. Не ни е лесно да включим а, достатъчно убедителен текст а, за социалната отговорност а, на фирмите. Трябва да се опитаме да постигнем компромис, който да удовлетвори всички. и други са изразявали съгласие с тази тема. Става ясно, че Европейския съюз не може да води политика само на думи. Ако обаче фирмите на Европейския съюз в своите де... в своята дейност извън Съюза допускат определени практики, ние не можем да не се тревожим и заедно с това осъзнаваме, че тези проблеми са трудно разрешими. Престои ни дълъг път, трябва да формулираме много ясни, конкретни предложения, до Европейската комисия, службата за външни дейности. Ние, ние имаме нужда от повече информация за това, което правят фирмите и е необходимо да а, гражданите да са спокойни, че а, парите, които плащат под формата на данъци, не отиват за дейности, които по някакъв начин нарушават правата на човека. Нашите делегации обикновено са първите, които разбират за, наруша... за нарушение на правата на човека, в които фирмите, европейските фирми често са и съучастници. Ние трябва да помислим за това какви санкции можем да предвидим комисията ДЕВЕВ не, не се е занимава активно с този въпрос. Ние трябва да го направим, трябва да получим подкрепата на фирмите в областта на развитието. Това трябва да стане по ефективен начин. Темата е засегната в доклада ни и накрая няколко думи за гласуването, което ще се проведе утре в Комисията по външни отношения. В Страсбург проведахме заседание, на което обсъдихме компромисните изменения. Аз направих всичко възможно измененията на колегите да бъдат включени и да се постигне максимално широк консенсус по тема, която е много важна за всички нас. Всички ние искаме политиката по правата на човека да бъде ефективна, ефикасна и модерна. Колегите, са, колегите дадаха сериозен принос. И ние като парламент трябва да се грижим за прилагането на практика на резолюцията, трябва да, вадим, трябва да водим по-ефективни дебати по неотложни въпроси, трябва да работим по-ефективно в делегациите. И трябва да направим така, че да имаме достатъчно а, човешки ресурси мисля, че успяхме да постига някакъв напредък. Е, формулираха се 18 компромисни изменения, които те ще бъдат гласувани утре. До сега никой от политическите групи не е казала, че е недоволна. Няма искания за отделно гласуване. Разбира се, аз съм готов за възражение в последната минута. Ако има някакви искания за устни изменения, аз съм готов да ги приема. Към момента всичко върви гладко. Благодарен съм на колегите за участието им не само при съставянето на компромисните изменения, но понякога и за това, че е, дадаха, ми дадаха унези обяснения, които са необходими за правно тълкуване на е, измененията. Бих казал, че огромното мнозинство от измененията ще бъдат включени в списъка за гласуване утре повече от 90% от измененията имат подкрепата на докладчика. Благодаря ви много. Благодаря. Сега думата има докладчикът в сянка. Благодаря на докладчика за това, че възприел много открит подход и че от самото начало се стремеше да се стигне до компромис и да привлече колкото се може повече колеги и да отчете техните предложения – повечето от изменения могат да бъдат подкрепени от ЕНП. Ние предложихме много компромисни изменения. Имаме сериозни възражения само срещу едно изменение, но ние можем да обсъдим това изменение. Става дума за компромис 10. Ще трябва отново да го обсъдим с докладчика. Смятам, че Докладът като цяло е всеобхватен, извинете, обхваща всички аспекти, свързани с стратегията на Европейския съюз в областта на човешките права. Стремим се да използваме по-положителни формулировки и да отправим по-положително послание чрез този доклад. Съгласни сме с докладчика като цяло че по-голяма ефективност е нещо, което е необходимо в тази сфера и в подхода към човешките права като цяло. Така че ще свържа с докладчика, за да можем да обсъдим отново компромисно изменение 10, но като цяло смятам, че можем да подкрепим този доклад. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че представихте вашата позиция. Сега е господин Свенсън, който е написал доклада на комисията ДВ да се изкаже. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви на господин Тавариш за този блестящ доклад по тази важна тема. Моето мнение беше одобрено от всички членове на комисията ДЕВЕ и ще спра само накратко на най-важните аспекти. Надявам се, че Комисията по външни отношения ще подкрепи и моите предложения при предстоящо гласуване. За мен беше много насърчаващо да видя, че се възприема подход основан върху човешките права във всички сфери на дейност на Европейския съюз, отнасящи се до развитието. Господин Таваришко подчерта, но мисля си, че това може да бъде подчертано още по-силно. Също въжи и за по-голяма последователност на политиката за развитие, нещо, което е споменато в точка четвърта. Призовавам комисията да подкрепи формулировката на тази точка. Също така искам да подчертая значението на точка 6 за анализа на ситуация с човешките права при решаване на това дали и каква подкрепа да се окаже на развиващи се страни. И точка 7 за закрилата на човешките права и защитата на правозащитниците и действият на Европейския съюз. Благодаря. Сега искам да помоля господин Слон от Европейската служба за външна дейност да вземе думата. Заповядайте. Благодаря ви. И отново съвсем накратко ще кажа, че много усилия са вложени в стратегията за човешките права. Затова особено се радвам, че Европейският парламент така сериозно се отнесе към доклада по тази стратегия. Що се отнася до становището на Комисията по развитие на Европейския парламент, то искам да подчертая точки 5, 6 и 7, които обединяват стратегиите по страни, що се отнася до човешките права и помощта на тези страни, включително анализа на ситуацията с човешките права при предоставяне на подпомагане на развитието. От април действа един нов механизъм и се надяваме, че ръководния комитет по бюджета ще създаде условия за надлежен процес и осъществяване на дейността на този механизъм. Що се отнася до подпомагането на защитниците на човешки права, то за нас, разбира се, това е нещо приоритетно. Това е и сред приоритетите на върховния представител. И много държави членки настояваха на това. Например, за това късноречиво говор, инициативата Градове обежища. Тази система беше фрагментирана, но сега създава една единна система, и има един план за действие в тази област. Всичко това, разбира се, отразява значението на различните аспекти, които тук бяха посочени. В заключение ще кажа, че разбира се, ние с нетърпение очакваме да получим компромисните изменения за да можем да формулираме нашата позиция по тях. Благодаря ви. Не więcej, че пан посол. Дали има други желаящи да се изкажат? Господин товариш. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко на английски. Първо искам да се обърна към колегата Свенсън. Аз вече споменах вашето становище – и аз казах, че съм изцяло съгласен с него. И точките от него са внесени като изменения към моят доклад и срещу всяко едно от тях в списъка на гласуване съм сложил плюс. Много се радвам, че Комисията по развитие реши да участва в тази дейност. Вашите предложения са много важни защото те ни позволяват да имаме по-последователен подход към човешките права. И разбира се, развитието, както вие казахте, има важна роля, може би все още недостатъчна, в въпросите, свързани с спазването на човешките права, утвърждаването на принципите на правовата държава и демокрацията. Така че много съм благодарна вас за вашето становище и смятам, че е много важно фрагменти от него да бъдат включени в нашия доклад към колегата Гал. Много ви благодаря за сътрудничеството, което вече имахме при подготовката на компромисните изменения. Ще обсъдим с вас отново компромис 10 Разбира се, готов съм да продължим сътрудничеството. Благодаря на всички, които са се изказали. Благодаря на господин Слон. Това е само първият дебат по този доклад и мисля, че съдържанието се подобрява в хода на работа. Така че благодаря на всички. Благодаря ви на вас, господин председател. И утре гласуването ще се проведе в Комисията по външни отношения. Както вече казах, подкрепям практически всички изменения. Председателят, благодаря ви, господин Тавариш. Благодаря на докладчиците в сянка. Благодаря и на господин Свенсън, представител на Комисията по развитие на Европейския парламент. Както каза докладчикът, утре в 3 часа в Комисията по външни отношения ще се проведе гласуването. Така че това бяха темите от дневния ни ред. Утре в 3 след обед ще имаме изслушване – в нашата подкомисия. Изслушване ще бъде посветено на Януш Корчак. Запрашам на хиринг, hearing, е jest на Januszowi Korczakowi. Бих искал да ви поканя на това изслушване, посветено на Януш Корчак. Той имаше ключова роля при утвърждаване на правата на детето. Той беше хуманист, учител, писател и той не се поколева да се посвети на тази кауза. По време на войната той се бореше за правата на децата в гетата, той използваше своите таланти своето влияние. По време на войната той посвети целия си живот на това. бихме искали да обсъдим ситуацията с правата на човека, като отчитаме работата и трудовете на този велик хуманист и велик човек. Той продължава да бъде пример за всички нас. Също така искам да ви препоръчам да прочетете неговата книга, самият аз я прочетох с много голям ентусиазъм и в Польша много се цени това, което е направил. Също така се провежда изложба. Тя е разположена на партера. То, за да се почете паметта на този велик човек, за съжаление, съвпада времето на тези две изяви, тъй като по същото време ще има и гласуване в Комисията по мъжни отношения. Следващото ни заседание ще се проведе в Брюксел на 28-29 ноември. Бих искал да ви благодаря на всички. Благодаря на депутатите. Благодаря на представителите на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност. Благодаря на всички наши гости и на преводачите. Благодаря ви. Пожелавам ви приятна вечер. okay. so I think it will be quite good.